Mes chers collègues, bonjour. Скъпи колеги, добър ден. Предлагам ви да започнем сега с точка 6 от дневния ред. Размяна на мнение с Енвер Ходжа, министър на външните работи на Косово. Искам най-топло да приветствам с добре дошли в нашата комисия Едвар Кокан, председателя на е, Комисията за Южна Европа и господин Анвер Ходжа, министър на външните работи. Господин министър, е, много неща се случват в момента в политиката в Косово. След е, периода на изчакване преди изборите, новото правителство започна своята работа и се опитва да се справи с многото предизвикателство. С радост научихме, че при последната среща на диалога между Белградия и Пристина бяха получени добри резултати и е постигнато съгласие по важни моменти, като например свобода на придвижване, взаимно признаване на дипломите и е, информации, свързани с гражданското положение. Това са важни победи за гражданите. Искам да поздравя и двете страни. Много сме радостни да чуем, че се постигнали такова разбирателство. Европейския парламент подкрепи е, облегчаването на визовия режим с е, Косово и искаме този диалог да започне незабавно. Облегчаването на визовия режим ще означава, че Косово трябва да изпълни ред задължения относно реадмисията и интеграцията на свои граждани, върнати от Европейския съюз. Правителството ви е било много активно в тази област и бихме искали да чуем какво очаквате от, в тази област. Давам ви думата, господин министър, и след това ще започнем дискусия. Thank you very much, Ms. Uh, Chairman. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати на Комисията по външни работи, за мен е голямо удоволствие да бъда тук днес. Благодаря ви много за възможността да се обърна към вас днес това е една отлична възможност да обменим мнения. Аз бях повече от 8 години член на парламента в моята страна, за това с голяма готовност е, ще отговарям на вашите въпроси и ще се опитам да не ви отнемам прекалено много време с дълги обяснения. Първо искам да ви съобщя, че е, като една млада държава, Република Косово създава мир, стабилност и сигурност в региона. И аз е, лично бих искал да ви информирам, че през последните три години ние успяхме да изградим една държава и едно общество от нищото. И това се случваше с подкрепата на много страни, предимно е, страните от Европейския съюз, които вършиха изключително важна работа. Моят народ е много благодарен на вас за подкрепата. Второ, Както каза госпожа председателката, през последните месеци имаше конституционна криза и като млада страна, след подаване на оставка два пъти успяхме да избере, на двама президенти успяхме да изберем президент. Това е първата жена президент на Балканите. Тя представя нашата страна като един непартиен президент. Това доказва, че Косово е много ангажирано с спазването на законността, с изграждането на политическа стабилност и също иска цялото общество да има своето представителство. Третото, което искам да отбележа е, че през последните три години нашата основна цел е да изградим едно много етническо общество. И а, е, вчера бе, създан, а, е, бе създадена международна група от 25 страни, от наблюдатели, която обобщи постигнатото през последните три години – и мога да ви кажа, че е, ние сме изпълнили повече от 90% от е, плана Актисари. И в момента сме едно общество с е, много добро интегриране на младсинствата. През последните три години бяха инвестирани над 200 милиона евро, за да се създадат общини, включително за сръбското младсинство. В парламента има представители на националните младсинства и сме създали също много етни... мултиетнически институции на различни нива, отново от нищото. Също така се радвам да ви съобщя, че можахме като ново правителство да съсредоточим усилията си върху борбата с безността, корупцията и организираната престъпност. А, също и да подобряваме условията за економическо развитие и да извършваме реформи, особено в правосъдната система и администрацията. Много се радвам, че госпожа председателката спомена диалога Прищина-Белград. и Нека да ви кажа, че това е диалог, който бе започнат с резолюция на ООН от септември миналата година. Този диалог има до голяма степен за цел да решава технически проблеми, до този момент сме постигнали споразумение, три споразумения по три основни въпроса. Първо за взаимното признаване на университетски дипломи, второто за свобода на придвижване на гражданите и третото за кадастрални документи и регистри. Ние много бихме искали в следва... по време на следващата година да постигнем споразумение и по други теми, да има напредък в този диалог. И Прищина ще бъде много гъвкава и много сериозна и, ще, и много ангажирана в целта си да постигнем успех. Същевременно ние работим за установяването на много добри отношения с нашите съседи в региона. Имаме отлични отношения с Македония, Черна гора, Албания. Като това не са само политически взаимоотношения, но и търговски и економически. И за да не се разпростирам в подробности, после с удоволствие ще отговарям на въпросите ви, мога да кажа, че в следващите няколко месеца и краткосрочно и средносрочно имаме три основни предизвикателства. Първото е как да интегрираме северната част на Косово, където все още действат сръбски структури. Ние не искаме да съществува един такъв замразен конфликт. Никога не сме приемали е, разделение на територията ни, но и не искаме да се използва насилие. Второто предизвикателство е економическото развитие на страната преди няколко месеца разработихме един отличен економически план с помощта на най-добрите експерти в страната и региона и в Европа и имаме огромно желание да направим всичко възможно за подобряване на економическото положение на хората. И третото предизвикателство, което за нас е изключително важно, е как да придадем конкретно измерение на европейската перспектива пред нашата страна. В това отношение е важно да ви помолим и за допълнителна подкрепа. За пътната карта за визовия режим в момента 50 милиона а, граждани в Европа, само 2 милиона косовари нямат право да пътуват свободно. И ние не настояваме тази или следващата година да отпадне визовия режим, просто призоваваме за подкрепа, за да можем да изпълним пътната карта за визите и да покрием съответните критерии и стандарти. Много работа вече е извършена по този въпрос през последните две години, но ако успеем да изпълним пътната карта до края на тази година, това ще даде нов е, тласък и правителството има голямо желание да направи това. Второ, много сме заинтересувани от това да имаме договорни отношения с Европейския съюз. Ние сме единствената страна в региона, която няма такива отношения с Европейския съюз. Това би променило много взаимоотношенията между Европейския съюз и Косово и това ще е много добър тласък за економически и социални реформи. Уважаеми членове на Комисията по външни работи, уважаема госпожо председател, единствената цел на нашата страна в края на краща, единствената програма е Европейската програма – и интеграцията ни в Европа ни дава възможност да предс... за предсказуемост, за стабилност и една много добра рамка за, добри... за економическо управление и реформи причината ние да съществуваме независимо е, че и малките нации имат право да съществуват. Но ние не можем да съществуваме в този регион без европейската перспектива. Това за нас е всичко. Това е единствената точка в дневния ни ред, единствената ни цел като млада страна. Искам да благодаря на всички вас за огромната подкрепа, която ни оказвахте през последните години. Искам да благодаря на всички ви за подкрепата и на другите страни в региона. Миналата седмица присъствах на среща на върха в Харватска. Това, което свърши тази страна и новия импулс, създаден там с приключването на преговорите за присъединяване – ние трябва да използваме този импулс, за да можем да придвижваме и нашата страна в европейската перспектива. Благодаря за възможността да се изкажа пред вас. С удоволствие ще отговарям на въпросите ви. Благодаря. Благодаря, господин министър. Започваме дебата с молба към колегите да не превишават изказванията си повече от 3 минути, за да имаме време за всички. Започвам с господин Кокан, който е, отговаря за отношенията НП с Юго-Источна Европа. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър. Позволете ми също да ви приветствам най-сърдечно от името на делегацията за връзки с Юго-Источна Европа на Европейския парламент. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. За нас е удоволствие, че днес имаме възможност да обсъдим с вас въпроси, свързани с настоящата обстановка в Косово и с бъдещото развитие на страната. Междупарламентарният диалог, който редовно се провежда с нашите партньори от Националния парламент на Косово, винаги се отразява положително върху отношенията ни. Оценяваме разискванията, които можем да проведем с нашите партньори. Смятам, че в рамките на този диалог винаги се съсредоточаваме върху важни, относими въпроси, които са на дневен ред в Косово. Нека също така потвърдя казаното от госпожа председателя в началото на заседанието тя заяви, че можете да разчитате на подкрепата на Европейския парламент за осъществяването на всички цели на Косово, свързани с европейската интеграция на страната. Това въжи със същата сила и за либерализацията на визовия режим. Парламентът винаги се е обявявал в подкрепа на визовата либерализация, както вие много правилно отбелязахте, от 50 милиона жители на Балканите, само 2 милиона са косовските граждани и те нямат право на свободно движение. Парламентът изиска от комисията да не отлага започването на преговори с косовските власти относно пътната карта за либерализация на визовия режим. Нека още веднъж подчертая, че парламентът винаги е на ваша страна и винаги можете да разчитате на подкрепата ни. Нека направя още един коментар по либерализирането на визовия режим. Това либерализиране, разбира се, винаги е било важно. Косовските граждани не винаги са били справедливо третирани в сравнение с останалите. Важно е да поставим акцента върху либерализирането на визовия режим. Има обаче и много други въпроси, по които можете да напреднете и без визовата либерализация. Имам предвид економическата реформа и редица други области, в които можете чрез действията си да покажете, че наистина се придвижвате напред към европейска либерализация. С други думи, има още много други области, по които можете да постигнете напредък. Доколкото знам, господин министър, министърът на външните работи на Косово е изготвил стратегия за външната политика. Важно е да разполагате с такъв документ, особено като се има предвид настоящата ситуация в страната ви. Може би Бихте могли да се спрете по-подробно върху тази стратегия, да опишете определените по нея приоритети. По въпроса за диалога. Вие говорихте за диалога, но може би бихте могли да се спрете по-подробно върху това. Опозиционната партия в Косово много остро критикува процеса на диалог. Доколкото знам, утре ще имате разисквания с парламента относно диалога. Някои критици на този процес твърдят, че той е против интересите на Косово, че процедурата не е достатъчно прозрачна, че националният парламент не получава достатъчно информация. Как точно смятате да се справите с тези проблеми? Вече направих коментарите си по либерализацията на визовия режим. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Лънче, която е докладчик за Косово. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Нека също приветствам с добре дошъл господин министъра на външните работи на Косово. Радваме се, че се отзовахте на поканата ни. Колегата вече спомена редица въпроси. Ще се съсредоточа върху други области, за да не се повтаряме. Делегацията за връзки с Югоизточна Европа преди около месец посети Косово. Разговаряхме с представители на вашия парламент, който наистина е много активен. Аз съм дългогодишен парламентарист и знам, че правителствата не винаги искат парламентите да са толкова активни, особено когато ги критикуват. Любопитна съм как ще се развият нещата в рамките на диалога между Сърбия и Косово, който ще стартира утре. Аз ще бъда в Косово другата седмица, така че ще мога да го проследя. Ще направя няколко коментара по казаното от вас. Първо, съвсем правилно отбелязахте, че към момента Косово е един доста стабилен регион. Като сравним Косово с други държави, като Албания, където имаше проблеми с изборите, то можем да кажем, че в момента ситуацията в страната е стабилна. Наблюдава се положително развитие от изборите през месец декември до сега. Отбелязахте, че трябва да предприемете още много действия за борба с корупцията. Можете ли да споделите какви законодателни разпоредби са прияти от парламента в тази посока? Една от критиките, изказани от Европейския парламент, е, че във вашата страна няма закон за защита на свидетелите. Но ако искате ефективно да се борите срещу престъпността и корупцията, трябва да имате законодателен инструмент за защита на свидетелите. Прият ли е такъв или предстои ли неговото приемане? По въпроса за бюджета, министър-председателят в рамките на предизборната кампания пое ангажимент за закона за бюджета. Парламентът е приел вече такъв закон, по който се предвижда увеличаване на заплатите на държавните служители. Има обаче проблеми с Международния валутен фонд. Можете ли да гарантирате, че бюджетният закон няма да доведе до проблемите, до които се стигна в други европейски страни? По отношение на диалога Косово-Сърбия, смятам, че вече е постигнат напредък Имам впечатление, че двете правителства наистина са седнали на масата на преговорите и се опитват да създадат взаимно доверие. Какви ще са ползите за по-широката общественост в Косово? Какви ползи смятате да извлечете за обществеността? Като оставим на страна диалога Сърбия-Косово като знак за ангажимента на Косово за европейска интеграция. Един последен коментар във връзка с либерализацията на визовия режим. Както знаете, Европейският парламент много категорично се застъпва за правото на косовските граждани на свободно движение. Какво е предприел парламентът във връзка с реадмисията и повторната интеграция? Трябва ни информация за това, за да получи и комисията информация за либерализацията. Благодаря. Сега давам дума на координатора господин Салафранка. Моля, спазвайте времето за изказвания. Група del партия популяр Европейо. От името на групата на НП е, бих искал да ви поздравя с добре дошъл е, и да задам три конкретни въпроса, господин министр. Вие Казахте, че за вас са много важни вашето отношение с съседните държави и бих искал да получа по-задълбочена информация за отношенията ви с Сърбия и да разбера какъв е най-важният напредък постигнат в отношенията с Сърбия и кои са основните проблемни области, където би могъл да се желая по-голям напредък. Втория ми въпрос, господин министр, е следния. Какви са вашите приоритети в отношение отношенията ви с Съединените щати, на, какви, на какво равнище водите разговори и в какви сфери водите разговори с Съединените щати? Трети въпрос. Кои са страните членки на Европейския съюз, които не са ви признали като държави? От името на групата на социалистите сега, господин Азари. Благодаря. Аз също искам да ви приветствам с добра душа от името на групата на социалистите и демократите. Един съвсем кратък коментар, който съдържа и въпросите ми. Не искам да отричам, че Косово постигна напредък. Но не забравяйте, че не става дума за това да успорваме вашата добра воля да вървите по пътя на реформите, но искам да продължа мисълта на колегата Луначек. Искам да ви попитам какво разбираме под стабилност. Пасивна или активна стабилност? Защото аз оставам с впечатлението, че към момента е постигната пасивна стабилност. Има още доста работа, която трябва да се свърши, за да постигнете целите, които изложихте в е, уводните си думи. Защото наистина става дума за това да се тласне напред социалното и економическо развитие, което да отговори на очакванията на гражданите, да отговори на техните нужди. За постигане на такова развитие трябва по-добре да бъдат прилагани законите в редица сфери, най-вече в областта на правосъдието вече беше спомената една проблемна тема защитата на свидетелите и жертвите. А, освен това, липсват а, видими усилия за борба с престъпността и корупцията а, и за разширяване, така да се каже, на демократичните пространства в Косово. Не искам а, а, да, се, да прилагаме спрямо Косово принципа more for more, т.е. повече подкрепа от страна на Европейския съюз и в замяна на това а, видими подобрения от страна на Косово. В заключение две неща – Мисля, че едно а, нещо не трябва да забравяме по отношение на целия регион и искам да чуя вашето мнение по този въпрос. Вие казахте, че вашето отношение с Албания и Македония са отлични. А, интересната тема обаче са вашето отношение с Сърбия, където очевидно има напредък. Така трябва да бъде и с оглед на една евентуална европейска перспектива. И тъй като Сърбия трябва да се интегрира в този сръбски, така да се каже, е, процес, трябва да се постигне повече напредък в отношенията с Сърбия. И трябва да видим малко повече ангажимент от страна на Косово за постигане на добри решения с съседните държави. Ние естествено сме за това вие да продължите по този път и сме готови да създадем облегчения за гражданите на Косово, но трябва да знаете, че ние е, ще обвържем това с е, е, напредъка, който постигате. Господин Качин за групата на либералите. Господин министр, господин посланник, добре дошли при нас. Много се радвам, че сте тук и че имаме възможност да си говорим директно. Аз ще говоря като докладчик за Сърбия и искам да ви напомня, че е изключително важно представители на сърбите в Косово да бъдат включени в диалога между Прищина и Белград. Нееднократно съм казвал това, защото този диалог е за отношенията с Сърбия и малцинствата. Трябва да бъдат включени в този диалог, възможно най-скоро. Вече се провежда пети кръг на този диалог и той ще бъде още по-необходим в бъдеще. Затова, според мен, ще бъде много добър сигнал не само за двустранните отношения и за подобряване на политическата атмосфера, но ще бъде и много плодотворно за целия регион. Също искам да ви поздравя за постиженията напоследък в този диалог, а именно за споразумението за възможността да се влиза в Сърбия само с лични карти. Аз помня колко дълго се борихме ние, парламентаристите, да бъдем допускани е, да влизаме в Западна Европа с е, такива документи за самоличност. Така че не разбирам оплакванията от опозицията, че не е постигнато достатъчно. Напротив, това е една огромна стъпка напред и вие трябва да бъдете горди. И двете страни трябва да бъдат горди с това постижение. Косово е млада държава с новосъздадени институции, с млада опозиция. Затова бих ви посъветвал да задълбочите диалога с опозицията. Ние се срещнахме с, председатели, е, с представители на опозиционните партии, господин Кукан присъстваше и други колеги и диалога бе много труден. Тяхното политическо гледище за бъдещето на Косово, техните декларации – за създаване на много по-големи държави в региона с провокациите, които определено дестабилизираха атмосферата, това не е продуктивно. Това не е добре нито за Косово, нито за съседните държави, нито за по-широкия регион. И а, както казах, опозицията е млада, но тя трябва да порасне, да озрее и да стане и по-скромна. А мнозинството има ангажимента именно да направи подобни оценки и да постигне подобно разбирателство. Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Дунжон, подпредседател на Комисията за сигурност и отбрана. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, добре е дошъл в Европейския парламент. Много се радвам да ви бъда тук на този пост. Аз познавам вашата личност е, и смятам, че е, правителството изпраща много добро послание във ваше лице. Е, първо, по отношение на диалога, както и колегите, искам да ви поздравя и да ви окоръжа за тези толкова важни резулт... първи резултати между Прищина и Белград. При започването на този диалог имаше известно нежелание, известни притеснения и неголям ентусиазъм от страна на Прищина, поне така усещахме ние. Това и с това ви окоръжавам да продължите този е диалог с много по-голяма сила, защото той е много важен за региона. И той, към него трябва да се пристъпва без задни мисли. Там нещата се казват ясно и първите резултати показват за какво става дума, а именно да се подобри живота на вашите граждани и на сръбските граждани. И това е важно и за вашите страни, и за региона. И не става дума за статута на държавите, не се поставя под въпрос вашето положение. Никой не принуждава Белград да ви признава, ако не иска. Така че и от двете страни трябва да има една доброжелателна един ангажим, доброжелателен ангажимент и търсене на положителни резултати. А мисията Релекс, която е най-голямата ми, е, гражданска мисия на Европейския съюз изобщо, а, тази мисия е, вие трябва да сте наясно, че е там, за да ви помага. В последните седмици и месеци има много коментари в пресата и сред политиците, които поставят под въпрос е, независимостта на тази мисия. Мисля, че е изключително важно вие да подпомагате представителите на мисията, да, защото те са там, за да създадат правова държава в е, Косово. Политиците трябва да отказват също подкрепа. И трето, свързано с политическия климат в Косово, вие Говорихте, че сте преминали през криза и сте постигнали напредък. И смятам, че политиците в Косово трябва да разберат, че крайното противопоставяне е само породено от конфликти или от политически игри може да бъде много опасно. Вие имате добри отношения с съседите, но тези крайни е, позиции могат да създадат и застой. Затова политиците трябва да успеят да излязат от това крайно противопоставяне и да гледат е, по-нататък. Благодаря, председателката. Смятам, че сега вече можем да дадем думата на господин министъра да отговори и след това ще чуем изказвания на колеги отново. Благодаря ви. Благодаря ви за поставените въпроси, за коментарите и насоките. За нас като млада държава, както и за мен като министър на външните работи на Косово, е много важно да получаваме вашите съвети по редица въпроси от съществено значение. Ще се опитам да отговоря на всички поставени ми въпроси. Ще бъда максимално кратък, тъй като нямаме много време. По отношение на економическото развитие на нашата страна, мога да кажа, че това е най-важният въпрос. Правителството работи много усилено за разработването на нов план за економическо развитие. Нашата страна обаче не участва в нито един регионален механизъм на Европейския съюз за насърчаване на економическите и търговските отношения. Това не са най-добрите условия за насърчаване на економическото ни развитие. Към момента функционираме като един изолиран остров – Затова ви призовавам да ни предоставите повече подкрепа, така че да можем да установим търговски взаимоотношения, които са от особено голямо значение. Предполагам, че разбирате за какъв вид подкрепа ви моля във връзка с установяването на търговски отношения между Косово и Европейския съюз. По отношение на стратегията ни в областта на външната политика, през изминалите 4-5 месеца поставихме основния акцент върху изготвянето на стратегически документ за външната политика. Основата на този документ е изграждането на стратегическо партньорство, както с Европейския съюз, така и с други държави. Косово е малка страна, не можем да си позволим да установяваме партньорства с всички страни по света. Във втората част на стратегическия документ се посвещаваме на темата за осигуряване на по-широко признаване на Косово. Към момента сме признати от 76 държави. Важно е да разширим обхвата на това признаване – Около това ще се съсредоточи дейността ни през идните седмици. И на трето място в стратегическия документ се опитваме да очертаем позицията си в региона, най-вече позицията ни спрямо нашите съседи. Това е много важно. Имаме много добри отношения с съседите си. Ще мога да споделя с вас съдържанието на този документ. Смятам, че е много важно външнополитическата стратегия на малка страна като нашата да бъде споделяна с всички основни международни субекти. В средносрочен и дългосрочен план ще очертаем редица дейности, съсредоточени върху европейската перспектива на Косово, върху перспективата за членство в ООН и перспективата за пълно признаване на държавата ни. Третият кръг от поставените ми въпроси се съсредоточи върху диалога. Нека бъда съвсем ясен. Диалогът за нас е основно средство за създаване на доверие между Прищина и Белград. За нас е много важно да работим в атмосфера на взаимно доверие. Косово ще направи всичко възможно за установяването на нормални отношения с Белград. Смятам, че постигнатото през изминалите няколко месеца под формата на първи споразумения с Белград бе една особено важна първа стъпка. За нас е много важно да загърбим миналото. Същевременно диалогът не цели установяването на статут, нито защита на териториалната цялост. Диалогът не цели промяна на конституционния ред в страната ни. Той е просто един от най-добрите инструменти за подобряване на условията на живот на нашите граждани, на установяване на регионално сътрудничество, както и за подготовка на европейската интеграция както на Косово, така и на Сърбия. Нека ви уверя, уважаеми членове на Комисията по външни отношения, че може би ще сключим не само три, дори, а дори шест споразумения, ако Белград прояви малко по-голяма гъвкавост. Най-големият проблем е свързан с изпълнението на тези споразумения. Мога да ви уверя, че Косово ще изпълни клаузите по споразуменията. Въпросът е дали Белград ще прояви готовност да претвори в реалност тези три първи споразумения. По отношение на защитата на свидетелите, борбата с организираната престъпност и корупцията. Мога да ви информирам, че работим много усилено за приключването на работата по законопроект за защита на свидетелите. Същевременно мога да ви уверя, че Еолекс, мисията на Европейския съюз, на територията на Косово разполага с една от най-добрите програми за защита на свидетелите в региона. Тази мисия разполага с програма за защита на свидетелите, с която не разполагат други държави по света. Поставихте въпрос за повишаването на възнагражденията на държавните служители и за отношенията ни с МВФ. Поели сме категоричен ангажимент за поставянето на нова основа на отношенията ни с МВФ бяхме принудени да повишим възнагражденията. Може би говорите за 50 увеличение, което бяхме принудени да направим. Ще ви дам пример с учител в средно училище. Неговото месечно възнаграждение е 250 евро. Решихме да повишим това възнаграждение с 50%, но като се има предвид първоначалният му размер, то увеличението наистина не е много голямо. Установихме, че държавните служители не биха били достатъчно мотивирани, ако запазим същия размер на заплатите им. Установихме също, че много служители напускат длъжностите си. Това бяха резултатите от проучване, което бе проведено през изминалите три години. Стремим се при провеждането на такива проучвания да информираме както широката общественост, така и медиите и парламента. Всички тези три страни бяха информирани за процеса на диалог с държавната администрация. Разбира се, различните субекти могат да са на различно мнение за този диалог. Но дори и големите опозиционни партии се обявяват за този диалог. Става дума за диалога Косово-Сърбия. За нас е много важно да подобрим отношенията си с Сърбия. По отношение на реадмисията, имаме много добра програма на общинско ниво. Координираме действията си с действията на кметовете, заделяме и необходимия бюджет. Много граждани са се завърнали вече на територията на Косово и желаят да бъдат повторно интегрирани. През септември ще можем да ви предоставим по-точна информация за мерките за реадмисия. Поставихте и въпрос за отношенията ни с Сърбия. Смятам, че в рамките на тези отношения Сърбия трябва постепенно да започне да възприема реалната ситуация такава каквато е, а именно независимостта на Косово. Ще направим всичко възможно, за да преодолеем различията си от миналото. Ще се стремим не само към ползотворен диалог и регионално сътрудничество, но и към помирение на регионално равнище. Това е много важно. Отношенията ни с Съединените щати са много добри, работим изключително усилено, за да установим добри отношения с други важни държави в света. Попитахте дали имаме официални или неофициални отношения с държави, които не са ни признали. Имаме неофициални отношения. В държавите, които не ни признават, понякога натискът идва по-скоро от страна на общественото мнение, не толкова от страна на политиците. Когато се срещам с политици, в други страни по света и ми се поставя въпросът защо Европейският съюз не може да убеди тези пет непризнали ни държави да ни признаят. То винаги казвам, че това е един от най-трудните за мен въпроси. Трудно ми е да му отговоря, защото аз съм убеден европеец, вярвам в общоевропейското бъдеще. Единственото, което мога да отговоря на този въпрос е, че на тези пет правителства ще им е необходимо още време, за да променят решението си. Миналата година Международният съд извърши проверка на декларацията за независимост по Косово, на Косово. Той извърши проверка на нейното съответствие с международното право. След публикуването на резултатите от тази проверка, нито една държава няма основания да не ни признае за независима държава. Няма държава в Европа, която да упражнява административен контрол върху част от територията на втора страна. И това, което се случва там е просто един антиевропейски подход. Затова призовавам за повече подкрепа от ваша страна. Включването на сър... сърбите в Косово в диалога, нека да ви кажа, че ние имаме специален пратеник, който следи диалога и той се справя отлично с работата си е, и той представя всички сърби. Но сърбите в Косове получават отлична информация и както знаете, е, те са много добре интегрирани в цялата страна. А това, което се случва напоследък през последните 10 години е, на север, в северната част на страната, е, се дължи главно на опитите да се създаде един замразен конфликт. И последният ми отговор диалога с е, опозицията, според мен, ние имаме отличен обмен на мнения с опозицията. Вие знаете, че това е много важно. Но същевременно диалог с опозиция, която излиза с много големи амбиции и големи проекти, а, мога да ви кажа, че ние имаме една голяма идея и това е европейската идея – и затова ще работим много усилено, за да може един ден, не мога да кажа кога, един ден да станем част от този голям проект. Но ние сме против промяната на границите в, на Балканите, против големи държави, против противопоставянето на страните. Благодаря господин министр. Има още трима желаещи да вземат думата. Отново призовавам да не говорите повече от две минути, за да можем да дадем думата и на господин министъра да отговори. Господин Аткинс. Добре дошъл на господин е, министъра. Ако мога да продължа темата за е, Сърбия. Заместник министър-председателя на Сърбия се, беше при нас. Е, в комисията преди известно време. Той говори много за Европа, проевропейски настроен, говореше какво иска, какво трябва да се направи, но останах с чувството, че това са само думи. Затова искам да чуя малко повече. Какво се случва между вас и Сърбия? Малко ми прилича тази история на историята между Гърция и Турция. Много думи, много усмивки, ни нищо не се случва. Може ли да ме убедите в противното? господин Белдер. Добре дошли като докладчик. Преди няколко години аз посетих Косово и съм много обезпокоен за какъв, за това какъв е климата за бизнеса там, за предприемачеството. Това искам да ви попитам. И каква е ролята на диаспората на Косово, хората, които са в чужбина, какво правят те за бизнеса? Те може би имат добри идеи, могат ли те да се реализират? А също и какви са преките инвестиции от чужбина? Те са много важни. Както казах, вие трябва да имате и регистър на населението. Разбирам, че ви липсват документи. Какво правите по този въпрос? И последно, господин Посълт от името на НП. E Като докладчик на НП за Косово, искам да ви обърна внимание още веднъж на това, че този парламент апелира с голямо мнозинство последните пет държави, които не са признали Косово, да го направят и ще подновим тези апели, защото това е важно не само за Косово, но и за Европа, за да бъдем единни по този важен политически въпрос. Поздравявам ви за начина по който развивате демокрацията във вашата държава. Поздравявам ви за добрите отношения с съседните държави. Знам, че тук не става дума само за Сърбия. Знам, че беше трудно и с другите държави, с Албания, Черна гора, с Охрид. Имам няколко конкретни въпроса. Колегата а, говори за мълцинства. А, има младсинства и в Сърбия, например албанците в Брешево. Какво се прави, за да се осигури еднакъв статус на младсинствата от двете страни а, на границата? Какво става с мълцинствата в Сърбия? Не трябва ли защитата на мълцинствата да се осигурява и от двете страни? за да може по този начин да се постигне стабилност. Как действа ОЛЕКС в Митровица, в северната част на Косово. Там приложен ли е вече ОЛЕКС или все още има проблеми? Много се радвам, че нещата в Косово се развиват толкова добре, но сега виждаме, че Сърбия жела да започне разговори с Европейския съюз. Какви възможности виждате ви да се предотврати блокирането на разговорите между Европейския съюз и Косово? Аз виждам да се задава такава опасност и това, този въпрос също е обект на преговори. Е, Благодаря. Сега давам думата на господин министъра, за да отговори на колегите и да направи заключително изказване. Благодаря. Що се отнася до нашите отношения с Сърбия? Първо, не трябва да забравяме, че ние сме ангажирани или бяхме ангажирани в един дълъг процес на преговори между 2005 и 2007, така наречените е, виенски преговори. Аз участвах в е, тях. Е, това бе процес, който бе оглавяван от Марти Ахтисари от името на ООН и където бе е, предложено да се създаде независимата държава Косово, която да бъде и наблюдавана. Ние всъщност в този процес приехме всичко, което бе необходимо да се направи. И мога да ви кажа, че през 2005, 2006 и 2007, когато участвах в този е, процес на преговори, работихме върху всеки параграф от плана и аз си представях, че някъде около 2015 година ще можем да изпълним плана Ахтисари. Но ето сега мога да ви съобща, че повече от 90% е, от плана е изпълнен към днешна дата – а също другите международни споразумения с, с други страни от Балканите се изпълняват и когато направим сравнение как тече това изпълнение, можем да кажем, че определено можем да се гордеем. По отношение на интегриране на малцинствата, смятам, че успяхме да променим коренно положението. И това, което се опитвах днеска да ви кажа, не са просто красиви думи, а обяснение на положението, какво се случва там и каква е ситуацията. Мисля, че просто Сърбия трябва да започне да се примирява с факта, че Косово е независим. Ние нямаме за цел да се бориме с хората в Белград. Просто те трябва да се откажат от своя подход. Не може да речеме понеделник те да идват с предложения за разделяне, за във вторник за обмяна на територии, за, в сряда с идеи за големи балкански държави, след това да се търси създаване на замразени конфликти. Така че въпросът е в, кой, в коя година се намираме в момента? 99-та, или 2011? Моята страна няма нищо. Може би моите колеги от Словения ще се съгласят с мене. Е, е, в края на кращата ние бяхме части от една и съща държава. Словения вече е част от Европейския съюз. Хърватска е направила много стъпки в тази посока. Черна гора обяви независимост 2006, ние 2008. Тоест, ние изгубихме цели 20 години. И затова нямаме желание да губим още 10 или 20 в разказване на истории за Балканите от същите, каквито се говореха през 90-та година. Диаспората от Косово има в Южна Африка, в Норвегия, в Швеция, Португалия, Нью Йорк, много от тези хора се връщат. Много от тях инвестират в страната, но едва от последните три години ние работим за изграждане на държава и на общество и на економика и то започваме от нищото. между юни 1999 и 2008 се занимавахме главно с проблеми за, на сигурността. И едва от три години е, гледаме към други неща. Ние създадохме едно ново министерство за косоварите в чужбина и ще започнем да е, каниме тези хора да се върнат при нас. По въпроса за гражданските регистри, е, ние повдигнахме темата в диалога, постигнахме споразумение и се надяваме, че до края на годината ще успеем да създадем този пълен граждански регистр. А, що се отнася до албанското мълцинство в Сърбия, Просто нека да ви кажа, че е, много от тях напускат домовете си, защото не се чувстват добре интегрирани, защото по отношение на образованието тяхното положение съвсем не е най-доброто. И в края на краищата сръбското правителство е това, което трябва да направи повече за приобщаването на тези хора. Освен това, не бива да се свързва положението на сърбите в Косово с, това, с положението им в северната част на страната. За Еолекс има критики, но всъщност те са заради положението в северната част. Там а, мисията Еолекс трябва да е по-активна. така както го правят и до момента. В северната част всъщност има нужда от законност и сигурност. И смятам, че мисията Еолекс постига това. Тя се радва на подкрепа и реално свърши отлична работа. По отношение на диалога и отношенията между Косово и Сърбия и европейската перспектива. Последното ми изречение е следното. Според мен и двете страни трябва да се присъединят към Европейския съюз. Не, е, не е в един и същи ден, но горе-долу по едно и също време. Председателката, благодаря. Благодаря господин министър за тази обмяна на мнение, която бе действително изключително интересна. Предлагам сега на колегите да прекъснем за малко преди да пристъпим към точка 7 от нашия дневен ред. Сега нека на свой ред ви поздравя с добро утро. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изслушване с подкомисията по правата на човека и със сътрудничеството на делегацията за връзки с Беларус. Ще разменим мнения във връзка с президентските избори, проведени в Беларус на 19 декември 2010 година. Приветствам Анджей Гжип, който заедно с мен ще председателства размяната на мнения. Приветствам и Яцек Прокашевич, председател на делегацията за връзки с Беларус. Както знаем, Положението в Беларус се влуши. Отблизо наблюдаваме обстановката там. Бяха прияти решения за налагането на санкции. Надяваме се, че след изложенията на гостите ни днес ще узнаем повече за обстановката там. Господин Гжип, имате думата. Благодаря, господин председател. Днешното съвместно заседание на Комисията по външни отношения и подкомисията по правата на човека с участието на делегацията за връзки с Беларус е важен елемент от работата ни. Целта на днешната размяна на мнения е да ви запознаем с обстановката в Беларус. Ще ви запознаем също така и с мащабите на репресивните мерки, предприемани спрямо бившите кандидати за президент на страната, както и спрямо представителите на гражданското общество. По-настоящем в Беларус като че ли постоянно се извършват нарушения на правата на човека. Вземат се и други решения, които допринасят за тази ситуация. Нека ви представя експертите, които ще участват в днешното заседание. Това са видни експерти. Първият сред тях е специалният докладчик на Международния комитет по правата на човека в Беларус. Той е ръководител на екип от експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Докладът, който ще обсъждаме днес, бе изготвен от Международния комитет по правата на човека. Този комитет включва международни мрежи от представители на гражданското общество, първо ще поговорим по този доклад за свободата на сдружаване в Беларус. След това ще обсъдим неодавнашните събития в Минск. Имам предвид масовите протести, които се състояха наскоро в Минск. Вторият ни гост е професор Емануел Деко. Господин Деко представлява комисията за изчезналите безследно лица след изборите през 2010 година. Професор Деко отблизо следи обстановката в Беларус. Той представлява факултета по юридически науки в Сан Сперидо, във Франция. Професор Деко ще ни изложи липсата на действия за изпълнение на изискванията за членство в Европейския съюз в Беларус. Третият ни гост е господин Баевски, председател на Центъра за права на човека Вясна. Вясна е една от организациите, които се застъпват най-активно за правата на човека в Беларус. Тя вече е предприела редица действия, насочени към зачитането на правата на човека и насърчаването на промени в обществото. Руският министр на правосъдието вече на няколко пъти е отказвал официалното регистриране на тази организация. Изключително сме удовлетворени от присъствието на представител на тази организация тук. През юни съдът в Минск издаде предупреждение или по-точно излезе с постановление, което гласи, че Вясна е нерегистрирана организация, а действията на нерегистрирани организации в Беларус се наказват с строги санкции. Така че не бяхме съвсем сигурни, че господин Белявски ще може да се присъедини днес към нас. Той ще ни предостави информация за обстановката в Беларус и ще ни даде насоки за бъдещите ни действия. Това бе накратко представенето на нашите гости. Господин председател, сега ще ви дам думата, за да продължим разискванията. Благодаря, Анджей. Думата има първият ни гост. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се включа в разискванията ви за обстановката в Беларус. Работата ми се съсредоточава главно върху събитията от 19 декември 2010 година. Тогава се състояха протести във връзка с резултатите от президентските избори. Моят доклад е подробно изложение на тези събития. Ще се спра само върху някои от основните от тях. Ще ги поставя в контекста както на свободата на сдружаване и на събранията и митингите, така и в контекста на международните стандарти. ще поставя тези събития в контекста на Европейската конвенция за правата на човека. Представлявам служба, занимаваща се с работата на демократичните институции и правата на човека. Според нашата служба, Конвенцията за правата на човека трябва да се прилага по-широко в цяла Европа. Прилагаме тази конвенция като стандарт за проверка дали властите в Беларус наистина защитават свободата на сдружаване и свободата на митингите и събранията. Демонстрациите от 19 декември официално бяха незаконни, тъй като бяха проведени без предварително уведомление на компетентните органи. Но съгласно Европейската конвенция за правата на човека и редица решения на Европейския съд по правата на човека, независимо от това дали дадено събрание е законно или незаконно, ако в рамките на събитието не се прилага насилие, то тази демонстрация трябва да се квалифицира като мирна и не е оправдана на месата на полицията. С други думи, докато дадена демонстрация е мирна, компетентните органи трябва да защитават сигурността на участниците в нея. През по-голямата част от вечерта на 19 декември властите като че ли зачитаха това изискване. Демонстрацията бе мирна, присъствието на полицията бе сравнително ниско. Въпреки това имаше редица инциденти, няколко в началото на демонстрацията и няколко към края им. държавни органи на реда нападнаха един от кандидатите за президент, господин Ноклеев, както и придружаващите го журналисти. Това нападение бе неоправдано, бе използвано насилие и бяха приложени несъразмерни мерки. Имаше и редица подобни инциденти към края на вечерта. Основната група демонстранти в центъра на Минска участваха в фактически мирна демонстрация. Това бяха около 30 000 души. Събитието протече в добра атмосфера. Към 21 часа и 45 минути няколко души, които явно не участваха в демонстрацията, нападнаха една от основните сгради на правителството в центъра. Това насилие не бе предизвикано от нищо, не бе ясно кой бе в основата на тези действия. От гледна точка на правата на човека не е важно кой е участвал в подобни действия. В момента, в който се извърши нападение срещу правителствена сграда, то демонстрацията вече не може да се квалифицира като мирна и участниците в нея нямат право на закрила по силата на разпоредбите за правата на човека. Възможно е това нападение срещу правителствена сграда да е било умишлена провокация, така че да се предизвика намеса от страна на силите на реда. Когато силите на реда се намесиха, те действаха много агресивно, използваха оръжията си, за да разпръснат тълпата и други хора, които се намираха наблизо. След този инцидент обстановката остана по-скоро спокойна полицията нямаше никакви основания да предприема действия срещу демонстрантите. Въпреки това, след около 30 минути полицаите направиха точно това. Те се насочиха срещу основната група демонстранти и използваха насилие, за да ги разпръснат. Бяха задържани редица демонстранти. Приложеното насилие бе несъразмерно, тъй като демонстрантите по никакъв начин не предизвикваха полицията и не се противопоставяха. Държавните сили на реда, както и компетентните държавни органи в Беларус заявиха, че нападението срещу сграда на правителството е предизвикало масови безредици. Те обявиха, че за това нападение са отговорни участниците в демонстрацията в центъра на града. Нашето проучване обаче показа, че няма нищо общо между извършилите това нападение и останалата част от демонстрантите, които не приложиха никакво насилие. Международ... Съдът по правата на човека заяви, че единствено тези, които са участвали в атаката срещу правителствената сграда, могат да бъдат подведени под отговорност. Не могат да бъдат подвеждани под отговорност мирните демонстранти. Явно обаче правителството на Беларус застана на по-различна позиция. То предприе репресивни мерки срещу редица бивши кандидати за президента, както и срещу участници в демонстрацията, които по никакъв начин не са били причина за масовите безредици. Според нас тези два инцидента трябва да бъдат разглеждани по-отделно. Имам предвид атаката срещу правителството, правителствената сграда и демонстрацията. Трябва да бъдат подведени под отговорност единствено лицата, които са участвали в нападението срещу правителствената сграда. Явно компетентните органи в Беларус не са провели ефективно разследване по инцидента, както и по отношение на приложеното насилие от страна на силите за реда лица са били подвеждани под отговорност на основание на абсолютно недостатъчни доказателства. Явно има нужда да се преразгледа както образуваното срещу тези лица производство, така и постановените срещу тях наказателни присъди. Благодаря. Много благодаря. Професор Деко, имате думата. Благодаря. Благодаря. Аз много се радвам, че съм поканен тук да взема думата като докладчик на ОССЕ за Беларус. За мен това е голяма чест да бъда чест и тук сред колегите, които вършат изключителна работа от двете ми страни. Мисията, която ми бе поверена в рамките на хуманитарна мисия и на механизма от Москва, е да представя един доклад е, пред Постоянния съвет на ОССЕ в Виена на 15 юни. По време на дебата е, Чешката република от името на 14-те, които създадоха механизма, е, прие една твърда позиция по въпроса, докато Русия за една дипломатически твърда позиция, както по същество, така и във формата. Нашия доклад е, се появи на интернет, на сайта на ОССЕ и се надявам, че скоро ще има и руски превод. В момента той е на английски. Сега вече съответните страни, които участват в е, московския механизъм, трябва да продължат да действат. Но не е, невъзможно, не е възможно да затворим страницата, сякаш нищо не се е случило в края на краищата. Случват се действително нови неща на международната сцена, но арабската пролет не трябва да води и до зима в Европа. в едно интервю с Вашингтон Пост президента на Беларус дори прави връзка с събитията на площадта Ир, но също така и говори за пета колона, когато говори за протестите в страната. Два гласа се надигнаха по този повод. Един е на госпожа Мижатович, която се бори за свобода на медиите. Тя се обърна към президента Лукашенко с настояване да се прекратят репресиите срещу журналистите. А, също и министъра на външните работи на Литва, който е председателство в момента ОССЕ, публикува комунике на 5 юли, в което се осъжда насилието на мирни граждани. И на фона на тези протести, е, мълчанието на Бюрото за демократични институции и права на хората, на човека в е, Варшава, може само да бъде осъдено. Механизма от Москва бе създаден именно в тези обстоятелства. Аз съм запознат с много информации и свидетелства, които са достатъчно достоверни. Имам филми, снимки за това каквото се е, случ... се е случило на 19 декември, но не можем по очевидни причини да предоставим тези документи. Но все пак нека да припомним и какво казва документа от Москва. Там се твърди, че участващите са страни няма да предприемат никакви мерки срещу личности, организации или институции, които са се срещали с а, мисията, на, експертната мисия, за да им дадат информации. Това е много важно като твърдение. Докладът покрива един период от няколко месеца, но там се случват непрекъснато нови неща, непрекъснато се нарушават правата на човека. И е, заключенията са много тежки. Всички свидетелства показват, че един е, инцидент е, от няколко хулигани, които още не са идентифицирани, е послужил като претекст за брутално разпръскване на една мирна манифестация, както чухме тук след това е следвало и на репресия в големи мащаби на гражданското общество и на опозицията с цел да се създаде климат на заплахи и терор. Не може да се говори, че там има правова държава, след като цари произвол и страх дори в съдебната система и в момента ние виждаме само една фасада, а същевременно авторитарната система си действа, няма никакви гаранции за правата на човека. И има насилствено изтръгнати свидетелства, фалшиви показания, бързи процеси. Нищо това не допренася за правова държава, а това са просто едни дипломатически преструвки. Настоящата криза не засяга само Беларус, нито само съседите. Тя всъщност засяга основните принципи на, и ценности на Европа. Трябва да се търси една корена коренна реформа за създаване на правова държава, за уважаване на принципите за сдружаване и изказване, е, за разделяне на властите и за създаване на международни е, гаранции. В моя доклад е, се съдържат конкретни препоръки, които могат да позволят на Беларус да излезе от задънената улица и да си сътрудничи с международната общност в ОССЕ и в ОНЕ. И в такъв смисъл механизма от Москва е само едно начало, един призив за поемане на отговорност. Е, Европейския парламент трябва да бъде водещ в е, тази е, мобилизация. Бюрото за демократичните институции и правата на човека трябва също да направи оценка след като свърши тази черна серия от събития Беларус твърди, че прибягването до механизма до, на, от Москва е враждебен акт и излишен, но в края на кращата в един момент истината ще се разбере. Същото се случи, когато е, направи разследване бюрото и затвори бюрото на ОССЕ в Минск през 2010 година. На 16 юни 2011 бе гласувана една резолюция от съвета на правата на човека с 21 гласа, гласа за, за да се е, представи един доклад през септември за оценка на ситуацията, като докладчетите са помолени особено да се занимаят с въпроса за защитата на човешките права. А, тоест, Беларус не може непрекъснато да продължава своята политика да се изплъзва и да провежда репресии. Благодаря, господин професор. Сега господин Бялецки. Все мы задаемся вопросом, почему была такая жестокая реакция властей на... Не, всички си задаваме въпроса, защо правителството и властите е, употребиха толкова насилие за разпръскване на демонстрацията? Нямаме отговор на този въпрос. Като че ли тази реакция е предизвикана от неочакваността на събитията, защото десетки хиляди души излязаха на улиците и властите искаха да се разпръснат тези недоволни протестиращи граждани. И вероятно именно по тази причина започнаха тези масови репресии, които продължават и до днес. Потискат се журналисти, политически активисти и няма вид репресиите да спират. Разбира се, с опозицията правителството не може да се справи за една нощ. И ни се струва, че тези насилия са внимателно планирани. Освен това, економическата ситуация в страната е много тежка. 50% е инфлацията в последните 3 месеца. И властите в момента се сблъскват не толкова с гнева на политически активисти, а с гнева на масата от, Белару... от обществото в страната. По този начин те настояват да се сложи край на произвола, включително и в економическата област, защото бедността се засилва и жизнените стандарти падат освен това, оценката на страната пред кредитните институции пада непрекъснато, а няма причина. Може би това е свързано с намаляването на економическата подкрепа на Русия. В последните три години тази подкрепа от страна на Русия, економическата подкрепа, е била намалена двойно. И в по-настоящем министър-председателят на Русия Путин отпуска на Беларус 4 милиарда долара годишно, но това не е достатъчно. Така че стратегията, разработена от Лукаченко и властите, е да атакуват цените на газ, гъста и нефта за да се създаде и митнически съюз между Казахстан, Беларус и Русия. Но същевременно се правят и много усилия за запазване на независимостта на страната с прокарване на собствена економическа политика. И в резултат на економическата криза много и соци... много дейности бяха проведени, е, най-вече протести, организирани от млади хора по интернет. Но няма конкретни организатори и лидери на тези протести и уникалното за тези протести е, че хората просто се надигат, излизат на улицата и това се случва практически във всички градове. Докато в миналото подобни протести просто не съществуваха. В последните няколко месеца 2000 души са били задържани от е, властите и над 1000 е, са осъдени за дребно хулиганство. Също е, има случаи е, на побой над протестиращи. Има и задържани. Много често в съда не се търсят свидетели и задържаните се е, осъждат на базата на документи, представени пред съда от полицията. Властите в Беларус не са готови да разговарят с опозицията. Видяхме какви проте... Е, процеси се провеждат срещу активисти. Над 40 души са пратени в затворите заради това, което се случи на 19 декември. Някои от тези хора са доста болни но няма никакви правила относно задържането на политически затворници. За това настояваме пред европейските депутати да не отслабват натиска върху властите в Беларус. Позицията на Европейския парламент е много стабилна и е, Андрей Чопатов, един журналист, който току-що е бил осъден, е бил освободен и също има един вестник, който е бил затворен. Ние искаме да ви благодарим от името на а, политическите активисти и неправителствените организации в Беларус – за вниманието, което Европейския парламент отделя на ситуацията в страната ни. Надяваме се, че това внимание ще продължи и през есента, защото според нас положението ще се влуши. Както политическата, така и економическата криза ще се влушат. А обикновените граждани в Беларус също са наясно, че се радват на вашата портрета. Подкрепа, извинете, те отправят призив за намаляване на цената на визата, защото по този начин ще се, това ще е една проява на добро желание от страна на Европа. Значи, Следващият оратор, благодаря господин председател. Ще говоря на полски, ако ми позволите. И така, продължавам на полски язик. Благодаря на всички вас, госпожи и господа, за отправената към мен покана. Особено искам да благодаря също така на експертите, с които си сътрудничим. Това са експерти, които са работили на място в държави членки на ОССЕ или които работят от името на ОССЕ. Защо е толкова важна за нас тяхната работа? Може би си спомняте, че През декември миналата година Европейският парламент застана на много твърда позиция в критиката си по отношение на събитията от 19 декември миналата година и последвалите събития. Имам предвид Европейския парламент, представляван от председателя господин Бузек и делегацията за връзки с Беларус. Обвиненията срещу беларуските власти бяха в липса на обективност, в репресивни мерки спрямо опозицията и в прекалено радикална оценка. Бяха отправени и обвинения към Европейския парламент в такава радикална и необективна оценка. Винаги, когато Европейският парламент се среща с беларуската страна, заявяваме, че заключението, че проведените миналата година избори не са в съответствие с международните стандарти, не е заключение на делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус. Не, това е заключението на експертите, представляващи ОССЕ и работещи в държави членки на ОССЕ. Заключението на тези експерти бе, че в Беларус са били нарушени както правата на човека, така и основни демократични норми, като свободата на средствата за масово осведомяване. Това се потвърждава и от външни експерти – Винаги сме призовавали беларуските власти да спазват правните актове, по които е страна Беларус. При условие, че Беларус се е присъединила към дадена международна конвенция, която я задължава да спазва определени права и свободи, то страната е задължена да направи това. Неведнъж сме подчертавали също така, че беларуското общество, като всяко друго посттоталитарно общество, явно все още не е готово за демокрацията. Явно процесът на демократичен преход в Беларус ще продължи по-дълго. До известна степен можем да се съгласим с това твърдение. Възможно е някои държави да имат нужда от повече време, за да установят демократичен ред. Никой не очаква от Беларус да премине към демократично общество така бързо като Полша, Литва, Чешката република или Словакия. Не только волнейши, никой не изисква от Беларус да се промени така, както се промени Украина. Но съдейки по последните събития в страната, можем да твърдим, че там не само не се отбелязва напредък, а че дори се прави стъпка назад. Събитията, на които сме свидетели в момента, са параноидна реакция от страна на беларуските власти. В момента в Беларус едва ли не хора се задържат само защото просто си вървят по улицата. И се срещат с приятелите си на публични места. Ето за такива безвредни неща граждани биват задържани. Това е параноидна реакция. Около 170 души са задържани до момента, само защото са се срещали с, с свои приятели и са се събирали на обществени места. Понякога се арестуват и случайни минувачи. Пример за такова задържане бе една бременна жена – която изгуби детето си в резултат от насилствени репресивни мерки от страна на полицията. По въпроса за средствата за масово осведомяване, господин Порчобот бе кореспондент на полски печатен орган. Той изготвяше репортажи за събитията в Беларус. Господин Почабот пребиваваше в Беларус съвсем легално в качеството си на журналист, само заради репортажите си за демонстрациите през изминалата година. Господин Почобот прекара три месеца в затвора, без да е постановено влязло в сила съдебно решение. Обвинението спрямо него бе в клевета срещу беларуския президент. В резултат от задържането му Европейският съюз взе решение за налагане на санкции срещу Беларус. Господин Лайчак, който представлява Европейския съюз в Беларус, заяви, че санкциите вече започват да дават резултат но налагането на санкции не е единствената ефективна альтернатива за действия спрямо Беларус. Следващият оратор. Благодаря. Това е докладчикът на Комисията за Беларус. Според нас политическата и економическа криза, в която се намира Беларусия вече повече от 6 месеца, е възможност Европейският е, съюз да се опита да постигне своята визия. Независим демократичен Беларус, наш съсед, е, в който съществува социална пазарна економика. Но експертите подчертават, че Брюксел не може да се връща към е, ограничения диалог с Беларус, който бе провеждан преди 19 декември, преди да се освободят е, политическите е, затворници, задържаните. Има известни новини в това отношение. Вие сигурно сте по-добре запознати и трябва да наблюдавате съвсем от близо какви условия трябва да се приемат, ако някои от е, задържаните по политически причини бъдат освободени. Както казах, техния брой в момента е над 40 души. Ние трябва да положим повече усилия в работата си с Украина и Русия също по този въпрос. Миналата седмица в Страсбург се срещнахме с украинския министр за външните работи Константин Гришенко и аз го попитах какво прави Киев по този въпрос. Той отговори, че правителството работи много усърдно с правителството на Беларус и упражнява натиск над Минск за освобождаване на политическите затворници. Смятам, че това е много важно послание. Също така е много важно Москва да разбере, че усъвременяването е, на партньорството и с Европейския съюз трябва да предвижда и усъвременяването на отношенията им с партньори като Беларус. Съгласен съм с всички изказали се тук, които подчертаха необходимостта за подобряване на визовия режим с е, Беларус. Тук нееднократно сме подчертавали, че ние издигнахме нова берлинска стена, економическа или визова такава, защото е, гражданите на Беларус трябва да платят една трета или една четвърт от заплатата си, за да получат виза за Европейския съюз. Миналата седмица една комисия за економическите отношения в Източна Европа, в Германия, представи изследване за въздействието на визовия режим върху сътрудничеството на страните от Източна Европа, економическото такова. Около 25% е, от компаниите губят контракти заради проблеми с визите. Така че е, тези взаимодействия върват в двете посоки и ние трябва да търсим не, някакъв напредък по този въпрос. И то не в далечно, а в най-близко бъдеще. И последно, Естествено, Европейския съюз трябва да засили е, работата си с опозицията в Беларус. Ние правим това, но би било полезно и да се установят контакти с умерени политици в е, Минск и в други гласове, е, градове на страната и с е, дейци, свързани с настоящия режим, защото някои от тях също искат да се постигнат реформи и да се смени режима. Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин Вигенин, който е съпредседател, да вземе думата. Господин председател, Наистина ситуацията в Беларус се развива по един негативен начин, тъй като повода е, са президентските избори на днешната ни среща. Искам да кажа, че за мен персонално и за много от нас беше наистина голямо разочарование начина по който приключиха президентските избори, защото самата кампания ни даваше известна надежда, че ако не е значително по-добре, поне има някои подобрения – за съжаление, деня на е, изборите вкара Беларус в една съвсем друга посока на развитие, в която продължава да се движи и сега. В рамките на парламентарната асамблея Евронес, която беше създадена в началото на месец май, без участието на Беларус, подчертавам, не защото не искахме, но защото след президентските избори вече стана невъзможно по какъвто и начин да бъде защитено евентуално участие на Беларус в тази асамблея. Ние в нея създадохме работна група за Беларус, която се състои от представители на Европейския парламент и от представители на петте парламента на останалите пет страни от източното партньорство. Тази работна група се съпредседателства съответно от представител на Молдова и на Европейския парламент. Ние смятаме, че все още не е използван достатъчно потенциала на евентуално съвместно действие на Европейския съюз и страните от източното партньорство, особено непосредствените съседи, като Украина, например. И второ, струва ни се, че под някаква форма би следвало да бъде ангажирана и Русия, въпреки че понякога интересите на Европейския съюз и Русия се разминават в общ, общия пояс от съседите. Поне що се отнася до Беларус, мисля, че ние имаме какво да направим заедно. Моят въпрос към вас би бил като хора, които са ангажирани, специално към гостите се обръщам, хора, които следят достатъчно близо процесите там. Според вас, какви са шансовете в Беларус да бъде създадена достатъчно свободна среда, която да позволи провеждането на следващите парламентарни избори по един, да не кажа изцяло отговарящ на стандартите, но поне в много по-голяма степен отговарящ на международните стандарти начин. Що се отнася до Европейския съюз, струва ми се, че от тук нататък са много ограничени нещата, които можем да направим в допълнение на това, което вече е планирано или направено. Именно изолирането на представителите на режима, по-тясната работа с опозицията и с гражданското общество, отваряне на Европейския съюз към гражданите на Беларус, т.е. правим една съществена разлика между това да се работи по принцип с страната, с властите и с гражданите на, на една страна, в случая с Беларус. Струва ми се, че ако се направят и стъпките за облегчаване на визовия режим, за отваряне по възможност на Европейския съюз за гражданите на тези страни, бихме могли така да допринесем още, но се, опасявам, но се опасявам, че този принос няма да бъде достатъчен от тази гледна точка, какво още би могло да се направи според вас? Как бихме могли да помогнем на опозицията, освен с политическата, морална подкрепа, но и по един по-конкретен начин, за да бъде стабилизирана тяхната дейност и популяризирана в, в Беларус, защото на мен лично ми се струва, че е хубаво, че те са чести гости тук при нас, но много по-важно е да се умеят да развият своята дейност в Беларус, но виждаме какво следва пък за много от тях. Завършвам с това, че и наскоро имаше случаи, които показаха, че в Беларус на практика се установява един полуполицейски режим. От, от тази гледна точка смятам, че, че ще бъде една сериозна трудност, но, но се надявам все пак, че този натиск и международен и вътрешен в съчетание с социално-економическата криза ще доведе до реални промени в страната. Благодаря. Well, thank you very much. Now, Mr. Landsbergis, please. Благодаря ви, господин Ландсбергис, за две минути. Нека ви поставя един въпрос за това, което узнахме за събитията от 19 декември и това, което всъщност се е случило. Лукашенко просто се нуждаеше от някакъв малък претекст, за да предприеме репресивни мерки срещу демонстрантите. Как ще сравните това с периода след изборите, когато протестиращите се насочиха към сградите на правителството и господин Милинкевич ги призова да не предприемат такива действия. След това той бе разкритикуван за този си призив от лидерите на опозицията. Дори бе окачествяван и като предател. Какви са полуките от всички тези събития? Извлечени ли са някакви полуки? Какъв е по-настоящем шансът за изграждането на обединена демократична опозиция с консолидирана програма и консолидирана стратегия? Има ли основания за обвинения срещу опозицията, за това, че тя си е сътрудничила с Москва. Благодаря ви, господин Шулц. Моя въпрос продължава това, за което говори колегата Ландсберг. До каква степен са идентифицирани провокаторите, ако действително са били провокаторите, които подходиха с насилие към сградата. Защото до сега аз знаех, че са арестувани само неагресивни демонстриращи. Втория ми въпрос е към господин Беляцки до каква степен един политически модел, подобен на кръглата маса в Полша или в Русия, би представлявал възможност за Беларус, за да може той да обедини представители на опозицията и на правителството и да може през близките месеци да, си, да се постигне политически консенсус? Благодаря, господин Келн. Благодаря, господин председател. Аз се чувствам много окоръжен от единната позиция, заета най-накрая от Европейския парламент, а именно, че трябва да има условия. Тоест, ако не бъдат освободени политическите затворници и реабилитирани, да не се връщаме към официалния диалог. Смятам, че преди една година нещата не стояха точно така и нашите лидери бяха много възхитени от идеята да се сближат връзките ни с Лукашенко. Но все пак булката е, че човек не бива да се доверява много на диктаторите. Но въпросът ми към гостите е как оценявате вие последните събития в е, гражданското общество на Беларус? Младото поколение, което използва Фейсбук, компютри, смятате ли, че те могат да създадат свои собствени организации? Какви са възможностите да се възстанови обединената опозиция? Като че ли това е най-важната предпоставка – и много съм насърчен от думите на комисар Фюле, който се срещна с няколко лидери на опозицията в Беларус и ги насърчи да се обединяват. И накрая, ако мога да коментирам, смятам, че е, евродепутатите могат лично да направят нещо в подкрепа на е, политическите затворници. Примерно ние можем да осиновим един конкретен задържан, да му изпращаме кореспонденция и да поемам отговорност. Благодаря, госпожа Киене. Благодаря, аз ще говоря на литовски. Тока, apie грибея kalbėjo с Протасевичус. Като начало искам да е, коментирам думите на господин Протасевич. Действително, вярно е, че ситуацията в Беларус се отъжнява, но това не означава, че режимът е слаб. Е, това, че има групи и хора, които се е, събират на улицата и ръкопляскат в протест, това в никакъв случай не показва, че режима е, е в отчаяние. Е, напротив, смятам, че ще видим и други събития, които ще бъдат още по-интересни. Искам да задам няколко въпроса на господин Берецки и на другите изказали се. Искам да попитам как виждате вие е, позицията на Европейският съюз. Европейският съюз успява ли да говори с един глас? Е, защото вие казвате, че някои страни членки действат по-прагматично, други се държат малко по-настрана. Вече има няколко зададени въпроса. Остават ни точно 15 е, минута. Затова мога да дам точно по 5 минути на ораторите да отговорят. И мисля да обърнем е, реда на отговорите. Господин Беряцки, моля. Если говорить о будущих парламентских выборах, ако трябва да коментираме общите избори, които ще се проведат следващата година през есента, ако те могат да бъдат свободни, т.е. ако властите не приложат големи промени и, и не се съобразят с вашите условия, условия, които предвиждат свобода на медиите, свобода на сдружаването, свобода на политическите организации. Ако всички тези проблеми не се решат, няма да има свободни и честни избори. От друга страна, е, положението е много динамично и могат да се формулират различни сценарии за това какво ще се случи. През есента ще започнат много масивни политически кампании. Част от опозицията вече се обедини, което е много добре. А, що се отнася до въпроса дали е възможно да има обединена демократична опозиция, това все още е трудно. За момента опозицията не е обединена. Има някои моменти и области, е, по които е, всички опозиционни сили са единодушни, например освобождаването на задържаните по политически причини, но за момента не се обсъжда провеждането на общи акции. Ще видим какво ще се случи през есента случилото се в Тунис, например, показва, според мен, че масовите протести срещу правителството дават начало на масово движение за демокрация. Така че не е толкова важно дали има организирани структури и не е толкова важно до каква степен са обединени силите на опозицията преди три месеца бях в Тунис и там просто нямаше политическа опозиция като такава. Масите започнаха процес. Именно това трябва да отчитаме и спрямо събитията в Беларус. А що се отнася до а, промосковската, проруската ориентация на опозицията в Беларус, това трябва да се остава да бъде доказано а, има голем, голям натиск от страна на властите срещу опозицията. Освен това, а, опозицията не се чувства толкова заплашена от а, силите за сигурност. Да, много са аспектите. Говореше се за провокаторите на 19 декември. Нямаме факти, които да доказват това. А, наблюдаваме отблизо всички процеси срещу обвинените за атаката срещу сградата на парламента, но е трудно да се каже дали е имало провокатори. Ако е имало, те не са били задържани. Задържаните са просто обикновени граждани, които протестира, са протестирали мирно. Но е имало е, протестиращи, които са били близо до сградата на правителството. Те са около 30 е, души, а общия брой на протестиращите са 15-20 хиляди. Идеята за кръглата маса. Много добра идея, но нищо за момента не ни доказва, няма сигнали от е, властите, че те са готови да преговарят с опозицията. Според мен економическата криза не е толкова тежка, че да принуди властите да започнат разговори с опозицията. Най- събитията от най-последно време а, показва, че положението не е толкова лошо по отношение на неправителственото гражданското общество има оказван натиск върху гражданското общество, но хората продължават да бъдат доста активни. И тази активност засяга все по-големи групи хора. Сега цялото общество се включва в движението, активистите, и е, обществото успяха да се противопоставят на натиска, независимо от политическите процеси. За позицията на Европейския е, съюз. Да, чуваме един глас, това е гласа на парламента, много добре го чуваме. И факта, че има целенасочено економически санкции и то много по-ясно формулирани, това е много ясен сигнал, изпратен от Европейския съюз към правителството на Беларус. И този сигнал, това послание бе чуто. Защото всеки, всеки политически начин, всяка употреба на политически механизми за оказване на натиск върху правителството не Тоест никакви такива механизми не донесоха плодове, но економическите санкции са глас, който се чува много ясно от властите. Следващият оратор. Благодаря. Мисля, че приоритет първо е да бъдат освободени политическите затворници и не само да бъдат освободени, да бъдат реабилитирани и да им се възвърнат всички права. Имаше един въпрос зададен за ситуацията с свободите, климатът. В момента има мир, ама над главата на активистите виси дамоклиев меч. Тоест, позволява им се да действат неправителствени организации, медии, но те са в много е, уязвимо положение, винаги подложени на заплахата от една нова репресивна вълна. И за да разберем ясно положението, трябва е, да е, отчетем и силата на тайните служби, как е бе, което се запази името добре, дори Насажда се климат на страх и на теор, на черни списъци, т.е. децата на представители на опозицията са разпитвани в училищата. Е, има тайни е, декрети, които забраняват на тези деца после да отидат в е, училища. Тоест, много разобеждаващи мерки спрямо опозицията. А, дали са справедливи съдебните процеси, като се има предвид а, климата, атмосферата на страх, а, а, примерно адвокатите не винаги са готови да защитават, по-скоро автоматично застават на отсрещната страна. Та, трябва да имаме предвид цялата тази комунистическа обстановка, която обрисува положението там. Европейския съюз се опитва да говори с един глас, опитва се да мобилизира и своите съюзници. Штатите са ангажирани в този процес и ние трябва да търсим начин да мобилизираме и Русия и Украина и е, да намерим е, санкции, които са достатъчно интелигентни и е, целенасочени, да не се прекъсват връзките, да не се отежнява положението на народа, да не налагаме нови мерки, които ще задушат економиката и ще ни поставят народа в обсада. По-скоро трябва да се търсят е, контакти е, с официални представители. Не всички застават зад е, президента. Разбира се, съществува една репресивна система, но има и хора, които са на друго мнение. Освен това, трябва да се търсят и механизми за преодоляване на финансовата криза, за един плавен преход в страната, защото когато човек не може да промени народа, трябва да се търси някакъв начин за политическо действие. Председателят, благодаря господин професор, господин Ян. Um, благодаря, господин председател. Наблегнахме върху положението на политическите затворници. Положението на политическите затворници, подобряването на тяхната ситуация е сред основните приоритети на Европейския съюз. Необходимо е политическите затворници да бъдат рехабилитирани, за да не продължават те живота си с влязло в сила наказателна присъда за да им се даде шанс да се развиват в бъдеще. А що се отнася до това, доколко са били справедливи приложените на 19 декември мерки, е важно да отчетем, че онези, които действително са участвали в нападението срещу сградата на парламента, не са били подведени под отговорност. Трябва да се предприеме опит за образуването на производство, за подвеждането им под отговорност. За тази цел трябва да се проведе по-подробно разследване по инцидента. Кой е издал нареждането за това нападение? Кой действително е участвал в него? Трябва да се проучи и доколко в това нападение са били намесени представители на държавната власт, било то на ниво президент или на по-низко ниво. Трябва да отчетем също така, че протестите в Беларус продължават. Те се организират от редица организации и физически лица на цялата територия на страната. Нерядко се предприемат и акции от страна на полицията за потушаване на тези протести. Ситуацията е подобна на тази в Средиземноморския регион. На 19 декември 2010 година духът излезе от бутилката. И от тогава насам е много трудно отново да се върнем към статуквото, към ситуация, в която хората се страхуват и биват потискани. От тук нататък гражданите на Беларус просто ще продължат да протестират. И Европейският съюз трябва да се възползва от това. Кръглата маса е добра инициатива. Трябва да се установи също и сътрудничество с широката общественост, с неправителствените организации, за да може Европейският съюз да подкрепи тяхната работа. Има много гласове на протест в Беларус. Те трябва да бъдат подкрепени през идните месеци. Това ще бъде един дълъг процес. Смятам обаче, че Европейският съюз има потенциал да окаже натиск върху беларуските власти и да окаже подкрепа на гражданското общество и на неправителствените организации в текущата им работа. Председателят благодаря. Давам думата на господин Прокашевич за заключение. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря най-сърдечно за изключително интересните изложения. Благодаря ви за това, че днес дадохте правно тълкуване на случилото се на 19 декември 2010 година. Двама от нашите оратори, представители на международна организация, ни изложиха причините за събитията, подробно ни изложиха развитието им във времето, и описаха реакцията на властите. Явно мирната демонстрация от 19 декември в Минск е била използвана единствено като претекст за неадекватната реакция от страна на беларуските власти. Много активисти, които имат връзки с опозицията, в момента са задържани. Трябва да предприеме мерки за тяхното освобождаване и рехабилитиране. ОССЕ потвърди, наред с Европейския парламент, че категорично се обявява против беларуските власти. Но не само е, ОССЕ и Европейският парламент са категорично против властите в Беларус. Трябва да обмислим възможностите за оказване на натиск върху режима за да дадем възможност и за освобождаването на политическите затворници. Трябва да намерим нови механизми и инструменти за промяна в Беларус. Тази есен с интерес ще очакваме предстоящите събития. Ще видим дали те ще доведат до промяна. Председателят благодаря. Позволете ми да благодаря не само на нашите оратори, но и на всички колеги, които се включиха в дискусията. Съгласен съм с онези, които казаха, че трябва да продължим да упражняваме натиск, в това число и международен, върху беларуския режим. Това е единственият начин да го принудим да освободи политическите затворници и евентуално да извърши промени в посока към свободно общество и демократични ценности. Преди днешната среща установих контакт с Анджей Подшебот, журналиста, който прекара три месеца в затвора. Преди няколко дни срещу него бе постановена условна присъда в размер от няколко години. Анджей ме помоли да ви съобщя, че неговото освобождаване се дължи единствено на оказания на международно равнище натиск. Той ми каза също така, че все още има възможност Европейският съюз да наложи економически санкции срещу Беларус и че това е единственият начин да се въздейства върху режима там. Затова ви призовавам да поддържаме този курс, защото това е единственият начин да подобрим живота на гражданите там. Благодаря. С това приключваме обмена на мнения. Благодаря на нашите гости. Благодаря на всички участници в дискусията.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 Моля, колеги, пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Приканвам ви да си заемете местата, за да започнем дискусията. Както знаете, следващата точка е обмяна на мнения с представители на опозицията в Сирия за настоящото положение там. Има представители на делегацията за отношения с страните Машрек. Тук е председателя на тази делегация. Както знаете, от три месеца вече в Сирия има демонстрации, мирни демонстрации, които биват разтурвани с насилие от режима. Това не е допустимо. Миналата седмица нашият парламент настоя с резолюция съвета за сигурност на ООН да осъди репресиите в съдия и да проведе разследване за арестите и измъчванията, които се упражняват дори спрямо деца. Както знаете, Европейския съюз осъди насилието, наложи строги санкции. Uh, to welcome here е, сега искам да приветствам с добре дошъл Предста... С добре дошли представителите, изтъкнати представители на сирийската опозиция и активисти на човешките права. Това е доктор Алма... Хайтан Алмалех, който току-що е бил освободен от затвора, след като е бил задържан без основания за 17 месеца. Това говори много. Също добре е дошъл на професор Боран Галион, който е директор на Център за изследвания за съвременни източни изследвания в Париж и професор по политическа социология в а, университета на Париж. Искам сега да дам думата и на двамата, като започнем с доктор Роман Алех, за да чуем тяхния разказ за ситуацията и ги приканвам да се ограничат до 10 минути всеки, за да можем после да дискутираме. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Искам да благодаря и на всички онези, в това число и представители на правителства, които ме подкрепяха във времето, което прекарах в затвора. Искам да благодаря на всички, които използваха правомощията си, за да въздействат върху режима и да гарантират моето освобождаване. Сирия се намира в положение на революция. Революция, която избухна преди три месеца. Гражданите на Сирия са изпълнени се опълчиха срещу един много жесток режим. Още от самото начало на революцията режимът нареди да се стреля по цивилни граждани, които не носеха оръжие. Всички граждани, които излязоха на улицата, всички жители на други градове и села демонстрираха мирно. Ето защо не разбираме защо режимът нареди да се стреля по тези хора. Не се е променило нищо от времето на Хафес Ал-Асад, т.е. от 80-та година насам. Между 1980 и 1990 година бяха убити между 60 и 70 хиляди души по време на кръвопролития или в затворите. Настоящият режим прилага абсолютно идентични мерки, т.е. с абсолютно същата нагласа – Имам предвид режима на сина на Баш... Хафес Аласад, Башар Аласад. Заявихме, че ако режимът иска да влезе в диалог с нас, трябва да прекрати убийствата, да преустанови нападенията от страна на тайните служби, да преустанови употребата на насилие за потушаване на революцията. Ако режимът иска да влезе в диалог с нас, трябва да ни осигури възможност да разговаряме с него очи в очи. Но нищо подобно не се случи. Представителите на режима продължиха да убиват и задържат хора. Към момента около 15 000 е броят на задържаните лица. Единствено защото са участвали в революционното движение. Над 2000 души бяха убити и около 1500 са безследно изчезнали. Около 100 деца под 12 годишна възраст или под 15 годишна възраст са жертва на изтезания. Изтезанията се използват абсолютно своеволно, въпреки призивите към сирийския режим да, да ги преустанови. Режимът не се съобразява с подобни призиви. Той не се съобразява с международното право и международните конвенции. Режимът не се съобразява с каквито и да било закони, дори и не с тези, които действат в страната. Режимът управлява страната на основанието на нареждания. Можете да си представите какво означава да се живее при подобни условия. Аз самият изпратих няколко писма лично до Башар Ал-Асад. Изпратил съм няколко такива писма, откакто той пое властта преди 10 години. Изпращал съм писма и до членове на правителството и до ръководни служители в службите за сигурност но от тези мои писма не последва нищо. Не ни бе дадена никаква възможност да встъпим в диалог. Както вече казах, много кръв се проля по улиците на Сирия. За режима това няма никакво значение – Представителите на опозицията започнаха да формират групи, които се срещат помежду си и обсъждат бъдещето на страната. Вярваме, че режимът ще бъде свален, че дните му са преброени. Режимът няма никакъв шанс да продължи да управлява страната. Според мен този режим, като всяко едно друго правителство, се приближава към края на своето управление. Правителството няма никакви международно-правни основания да приема законодателни актове и да продължи с управлението на страната. Така че в момента имаме шанс да преминем от диктатура към демократичен ред, към управление, основаващо се на свободата и уважението към всички прослойки от населението, независимо от това към кое вероисповедание и коя етническа група принадлежат В Дамаск ще се проведе среща на представители на опозицията, които ще обсъдят бъдещето на Сирия. Това ще се състои на 16 юли. Подобна среща ще се проведе в същия ден в Истанбул. Ще се проведат и други срещи с участието на всички представители на опозицията, за да можем да очертаем своята позиция за бъдещето на страната. Гражданите на Сирия вярват, че Европа е техен партньор. Отношенията ни с Европа почиват на дългогодишна традиция – Сигурен съм, че ако Европа подкрепи участниците в революционното движение, ако Европа подкрепи хората на улицата, това ще се отрази добре както на нас, така и на вас. Това ще се отрази и особено положително върху миграционните потоци. Надяваме се, че ако постигнем в Сирия промени в посока към по-добро бъдеще, това ще се отрази положително върху всички заинтересовани страни. В момента са раз... около 3000 танка са разположени на цялата територия на Сирия. В Баняс и селата около Баняс са разположени доста танкове. Прекъснато е водоснабдяването, не се извършват хранителни доставки. Въобще бяха преустановени каквито и да било доставки. Мъжете се изкарват насилствено от домовете си, гражданите се подлагат на изтезания. Жени биват принуждавани да гледат докато мъжете им се изтезават. Как можем да излезем от тази ситуация? Сирийските граждани са много смели, това са смели и добри хора. Всички представители на обществото работят заедно, излизат заедно на улиците, за да протестират. Надяваме се, че ще успеем да получим помощ, политическа помощ от ваша страна. Благодаря ви, председателят. Благодарим ви. Благодаря. Сега давам думата на професор Галион. Заповядайте. Благодаря. Позволете ми първо да ви благодаря за поканата. Искам да ви изкажа нашата голяма благодарност за поканата защото ние трябва да покажем колко свещена е каузата за прехода на една страна, която толкова е страдала от произвола на един режим към демокрация. Прехода от диктатура към режим на демокрация. Сирия, както всички знаят, е древна страна и винаги е успявала да приобщи своите общности да създаде една нация, в която цари дух на толерантност, на мир и е, на гражданска съвест. Това е държава, която е била модел за управление, но в следствие на съветско влияние бе установен един режим, който потъпка всички свободи и систематично е, унижаваше е, борците за свобода. През 30, последните 30 и 40 години Идеята за поддържане на стабилността на всяка цена в е, регион, където се намират две трети от резервите на течни горива в света и където сигурността на Израел е много голям приоритет, е допринесло именно за тази ситуация, за тази политика. Това не бива да забравяме и се надяваме, че днес вече ще се сложи край на тази политика за подкрепа на една диктатура. Хасад е, винаги и неговия режим винаги се е възприемал като стълб на стабилност, но в момента е източник на всички безредици, както в Сирия, така и в съседните страни. Но днес ние сме изправени пред едно положение, в което народа на Сирия никога не е бил толкова решен да получи своите права, да се жертва, да жертва всичко, което е необходимо, за да може да определя своето бъдеще и да се отърве от режима. А също така никой режим не е бил толкова варварски в отношението си към своя народ, колкото се прави това в Сирия. Вие имате информация изключително много за това какво се случва в Сирия. И е, затова ви молим да покажете подкрепа за избора на нашия народ е, да получи един режим, който той заслужава. Режим, който ще представлява едно правителство, избрано от народа и представляващо народа. Сирийската опозиция от, и, и се наложи много дълго време да отдели за организирането си, но вече са проведени две срещи за изясняване на позициите, за очертаване на тенденциите, ще има и други конференции, както казахме. Но реално опозицията в Сирия не е разделена – е, просто тя е много пластова, защото това е факт за всяка опозиция. Те, опозицията все пак има една платформа, има някои основни принципи, по които всички са съгласни. Именно е, прехода към демокрация. Всички представители на опозицията са против компромис с настоящия режим – всички представители на опозицията са против военната намеса отвън. Сирийците до един са готови да се противопоставят на подобна намеса и освен това са убедени, че те самите могат да е, доведат е, усилия до край на този режим. И е, също целият сирийски народ възприема държавата си като една един, като, те се възприемат като една единна нация, затова отхвърлят дискриминация на религиозна основа. И това противопоставяне на дискриминацията е също елемент на обединяване на нацията – а режимът, напротив, се опитва да използва всички средства да намери начин да застане срещу опозицията. Така всички представители на опозицията са обединени, че трябва да върват по линията на мирни демонстрации и да няма насилие при тези протести. Е, в е, това отношение можем да кажем, че опозицията е обединена. А какво иска е, сирийския народ от европейците? Според мен основното е да видим заедно с вас какви са начините и средствата да се помогне на сирийския народ да постигнат своите стремежи за мирен преход към демокрация. Присъствието на парламентаристи, и политици на място може да бъде изключително полезно за за защитата на демонстриращите. Европа като цяло и парламента са готови да оказват помощ. Е, може да се обмисля създаването на някакви служби, които да предлагат е, решения или реакции достатъчно бързи на спешните нужди на сърдийския народ в е, момента на този толкова труден преход. Е, вие сте тези, които трябва да решите какъв вид подкрепа сте готови и можете да откажете на сирийския народ е, в, в, в този толкова труден момент от живота му. Благодаря. Сега давам думата на господин Марио Давид, който казах е председател на делегацията. Моля. Uh, well. Благодаря, господин председател. Нека първо благодаря на доктор Алмале и на професор Галион за встъпителните думи. Благодаря им и за информацията, която ни дадоха за обстановката в Сирия. Несъмнено Европейският парламент с голяма загриженост и много отблизо следи развитието на ситуацията в Сирия. Проявяваме ясно изразена готовност да ви сътрудничим за прекратяването на кръвопролитията и установяването на демократичен ред. Както и вие споменахте, Сирия и Европа споделят много ценности. Ще ви поставя три въпроса. Професор Галио, вече упоменахте няколко конкретни стъпки, които Европейският парламент и Европейският съюз могат да предприемат Това са конкретни мерки, които бихме могли да изискаме от съвета и комисията, за да се постигнат следните цели. Прекратяване на кръвопролитието, осигуряване на мирен преход към по-открито и по-демократично общество. Не мисля обаче, че е правилно да се каже по-демократично общество. Обществото е или демократично, или не. Каква е ролята на иранските власти? Имат ли те някакъв принос за реакцията на сирийското правителство спрямо протестите? И третият ми коментар е свързан с, с специалния трибунал в Ливан. Има ли някакво Играят ли, извинете, някаква роля сирийските власти в това отношение? Последният ми въпрос е следният. Възможно ли е да се получи някакво движение на границата между Сирия и Израел, за да се отвлече вниманието на обществеността от случващото се в страната? Благодаря, господин председател. Беше много впечатляващо това, което чухме от двамата гости. искам лично да ги уверя, че сме напълно солидарни и изцяло на тяхна страна част от стабилността, към която се стремят, са демокрацията и свободата. Когато на европейския континент още съществуваше комунизма, говорихме също за стабилност, но това беше едно малко гробищно спокойствие. Аз се надявам вие да успеете да постигнете успех и ако ни кажете какво трябва да направим, ние ще го направим. Ние не желаем да се натрапваме и да се намесваме, ако това не е желано. Затова вие трябва да ни кажете какво а, да направим. А, през 2008 година, годината на диалога между културите, Великия мюфтия на Дамаск в една чудесна реч пред парламента за диалога между културите, сътрудничество в региона, а, говори пред парламента. Пред една седмица а, му написах писмо, в което а, апелирам към него, заедно с представителите на християнската църква, да апелира към а, спокойствие и ненасилие. В отговор на което той застана зад режима. Затова искам да попитам каква е ориентацията на мисулманските общности? Как стои въпроса с сунитите? голямата група от вярващи? На чия страна е тяхната симпатия? И другия ми въпрос е какво е поведението на християните? Сирия винаги е толерила християните, нещо, което винаги съм уважавал, за разлика от християните в другите държави. Дори в Дамаск има една църква, на която е осветен кръста. А, моя въпрос е какво а, какво е отношението на а, християнската църква и водещите фигури към а, режима и събитията в Сирия? Благодаря, господин Петеринг. Сега господин Белдер, координатор и председател на делегацията с Израел. Благодаря. Моят въпрос към нашите гости от Сирия всъщност продължава изказването на господин Петеринг. Аз поддържам регулярни контакти с един мой приятел, който е учен по арабските въпроси, той говори арабски и той много е загрижен по, от въпроса за християнските църкви в момента. А, християнските общности в момента а, са в състояние на страх. Сериозни, ужасни неща се случват срещу тях. Вчера получих документ, от е, духовни водачи на една църква, в където се дават примери за методи за насаждане на страх. Какво смятате, че може да се направи в защита на тези общности? Сирия е толкова е, многостранна страна с толкова много общности. Подобни страхове не биват да бъдат пренебрегвани – а също, какво ще кажете за външната намеса? Вие казахте, че предпочитате да няма такава. Но поле... положението е, е такова, че според е, свидетели е необходима такава намеса. А какво се случва с е, наместа на Ислямската република Иран? Екстремистите, джихадистите, те се възползват от а, тези безредици и всъщност ескалират положението. Няма, Няма микрофон ораторът. Благодаря. Благодаря за присъствието ви тук. Вие сигурно сте запознати с резолюцията на парламента за Сирия. Тоест, знаете, че ние ви оказваме безрезервна подкрепа, осъждаме насилията и също така сигурно сте видяли, че няма призиви в тази резолюция към Башар Аласад да сдаде властта. А също така не се коментират и през престъпленията спрямо човечеството, макар че има документирани случаи от Human Rights Watch. И мисля, че въпросите, които колегите зададоха, показват и доколко се ограничава, докъде се ограничава подкрепата на Европейския съюз. И затова искам да ни обясните, докъде стига този диалог. Понякога ние чуваме противо речиви неща. А, казва господин Алмалек. Политическия диалог обикновено следва с условия, освобождаване на политически те затворници и така нататък. Ако вие сте Казвате, че е, може да има диалог при условия, значи, че по принцип диалог може да има, ако се спазват условията. Вие твърдите, че такъв не може да има. Затова ми се иска да поясните, имало ли е вече в е, Дамаск някакви наченки на диалог и то какъв? А също така е интересно да разберем какво точно се случва с режима и около режима в армията, в други формировки, други управленски структури. Има ли дезертори, има ли търкания? Можете ли да видите дали има външна подкрепа? Е, чухме за снайперистите и така нататък, но все пак в бъдеще, ако падне режима, какво ще се случи в е, регионален аспект? Е, тези неща трябва да се обсъждат, да се разговаря по тях, защото това ще ви даде и по-добра оперативна подкрепа и в съвета за сигурност, например, където много ясно може да се очертае международната помощ и искането за оттегляне на Башар Аласад от властта. Що се отнася до Турция, която упражнява натиск, настоява, която твърди, че властта може да предостави елементи на демократизация – която приема бежанци от Сирия от една страна, но твърди, че трябва да има сътрудничество с страната. Та, Турция беше в много близки отношения с бившия режим. Те вероятно се препозиционират в момента. Какво бихте казали за един толкова важен съсед като Турция за вас и, и държава, която има толкова голяма роля в региона? Uh, Председателят ще дам думата на нашите гости за отговор. Имате по 10 минути. Виждате, че интересът към вашата страна е много голям. Някои от вас Говорих за християните и за други религиозни общности в Сирия. Съжалявам, но трябва да кажа, че според нас няма проблеми с тези религиозни общности. Мина, преди няколко дни почетохме памета на Маруф Олиби. Той няколко пъти е бил министър-председател на Сирия в миналото. През 1936 година той е водил преговорите между Сирия и Франция. От тогава насам Немалко общественици в Сирия, повечето писатели са призовавали Франция да не прекратява подкрепата си за Сирия. Приветствам всички онези политически дейци, всички онези представители на печата и медиите, с които се срещам, но освен, че ги подкрепям, трябва и да ги разкритикувам, защото всички вече от години повтарят един и същи въпрос. Какво ще направите по отношение на мълцинствата? Сирия е била и демокрация в миналото. Тогава нейн министър-председател бе Фарсел Хури, християнин. Тогава президент бе Хашими Алтаси. Той напусна поста си и бе заместен от друг. Заместилият го президент бе християнин. Тогава не се възпротивихме нито срещу християнския министър-председател, нито срещу християнския президент. Двете религиозни общности съжителстваха мирно. Режимът на Асад, най-вече режимът на Асад, декларира още от самото начало, че не вярва в това противопоставяне. В момента ние работим с представители на всички религиозни общности. За нас няма значение дали хората на улиците са християни или мюсюлмани. Протестиращите скандират лозунги за единството на страната. Всички религиозни общности живеят заедно. Един от моите учители бе член на мюсюлманското братство. Той бе член на сирийския парламент. Между 45-та и 49-та година в Сирия се установи власт, която бе завзела властта с преврат. Това бе мисиоманско правителство, на което също никой не се противопостави. Вярвам, че в бъдеще всички религиозни общности – ще могат да съжителстват мирно. Вярвам, че им предстои едно добро бъдеще. Асад гледа на Сирия като на едно стопанство и на хората, като на свои работници. Искаме да променим тази ситуация. Всички религиозни общности, всички прослойки на обществото се обединяват около тази идея. Те искат да отстояват свободите си, Така че не се опасяваме, че ще има някакво противопоставяне между религиозните общности. Някои от вас говориха и за ролята на Иран. Запитахте каква роля играе Иран в Сирия. Според мен немалко сирийски опозиционни дейци смятат, че иранският режим подпомага нашия диктаторски режим. И двата режима почиват на едно и също основание. Това са диктаторски режими. В Иран властват аятоласите. които прилагат методи, които сами по себе си са диктаторски. Така действа и сирийското правителство – бе дадена възможност на иранци да влизат на територията на Сирия. В момента революционни дейци от Иран са на територията на Сирия те подпомагат нашия режим. Бяха заловени и двама представители на Хизбола от Ливан. Тези групировки от Иран и от Ливан подпомагат сирийския режим, защото имат интерес от това. Сирийският режим е мостът между Иран и Хизбола в Ливан. Затова Иран и ливанската Хизбола имат интерес да поддържат сирийския режим. Някои от вас зададоха въпрос и за хода на преговорите, на диалога с режима. Режима покани някои представители на опозицията да участват в диалог, но нито един представител на опозицията не пожела да встъпи в такъв диалог, защото според тях режимът е убиец. Преди три месеца заявихме, че ако режимът иска да влезе в диалог с нас, трябва да оттегли танковете, трябва да оттегли военните части и да престане, да преустанови, извинете, изтезанията спрямо цивилните граждани. Ако иска да влезе в диалог с нас, режимът трябва да ни даде възможност да демонстрираме мирно и да освободи политическите затворници. В момента са задържани около 20 000 души. Те са задържани на основа на политическите си убеждения, без да са извършили нищо противозаконно. Тези хора са задържани противозаконно, но за режима това няма никакво значение, тъй като той не спазва закона. Опозицията се стреми да установи връзка с армията – има два аспекта във връзка с армията. Има групи, които защитават режима. Те са приближени на семейството на Асад. Става дума за около 60 000 души. Но останалите не са приближени на режима. В момента много военни напускат армията. Някои от тях са на територията на Турция. Ще се срещна с тях след няколко дни. Не след дълго, според мен, голяма част от военните ще се опитат да възпрат режима от по-нататъчни убийства и кръвопролития. Благодаря ви. Was... Благодаря. Благодаря. Много положителен е, знак, защото в много общества армията е много силна, така че. Сега давам думата на другият ни гост. Благодаря за въпросите. Смятам, че положението е много сложно, трябва да бъде казано. Има напрежение между религиите. Смятам, че има 4 или 5 е, въпроса, по които трябва да дадем известни пояснения. Е, за мълцинствата и мнозинството, да, има проблеми. Е, за външната намеса също. Трето, диалога с властта. Как вижда този въпрос опозицията, връзките си с режима? Четвърто, армията. Чухме отговори, но можем да поясним. И също бъдещите връзки, външната политика и е, регионалните е, сили Турция. Е много важен въпрос. По въпроса за малцинствата. е, тук има и исторически аргументи. В нашата страна никога не е имало противопоставяния на религиите. Ние сме едно, един кръстопът на култури и цялата ни национална идентичност се базира на тази многопластова и многокултурна общност. Ние сме винаги били готови да влизаме в диалог. Ние не. И винаги сме имали представители във властта на всички малцинства. И кюрди, и е, сунити, и християни и никой а, никога не ги е възприемал като представители на младсинствата, а като сирийци. И а, народа празнува празниците си а, с, а, в памета на всички тези а, ръководители, на страната, които са били от различни религиозни вероисповедания. Първият министър-председател е бил християнин, така че има толерантност. Ние растем в една многокултурна реалност и нямаме разделение на база религия. Такова нещо в е, Сирия няма. Това е изключително важно. Освен това няма елит, няма елит, който да се дели на кланове. А, именно това е проблема а, и откъдето може да протичат и страхове, ако започнат да се създават елити на база на религиозна принадлежност. Елита в Сирия винаги е бил обединен, в момента също е така не е свързан с религиозни вероисповедания, освен кюрдите, но там тежненията са по-скоро националистически, националистически, а не религиозни. Така че в социологична гледна точка и исторична гледна точка има много малък риск за търкане или за война на база религиозни различни. Вярно, християните се страхуват, представителите на другите младсинства също, но режима им насажда идеята, че е, те са били е, защитавани не от е, мусулманите, националната им идентичност защитават не от, от мусулманите, а от режима. Но тези хора винаги са участвали в изграждането на страната и техния елит също е, смята да бъде ангажиран по този начин, така че няма опасност от конфронтации. Винаги представителите на елита на едно или друго религиозно вероисповедание ще се намесят е, с цел да се създава така чувство на единност. Мюсюлманите е, са примерно е, са се намесили за успокояване на напрежения, дори с е, е, това, че са започнали да изпращат представители на различни селища да вършат религиозни служби в други. Е, но мусулманската общност, както и във всички други арабски страни, имат силно религиозно съзнание и в Турция е така. От е, момента, е, в който партията на Ердоган е, взе властта в Турция, там религиозните тежнения не са толкова силни, а при нас се отразява по-скоро турския модел на управление, а не на иранския. Защото е ясно, че един по-демократичен модел постига повече резултати, отколкото един дикту... една диктатура, каквато е иранската. В момента никой не говори за ислямска революция, говорим за светска република, за светска държава. Това е най-важното и това е доминираща тема в стремежите, в политическите стремежи на всички, както на исламистски е, партии, така и на другите представители на религиозните вероисповедания и култури. Втори въпрос след Хасад. Външна намеса. Да има ли, има ли външна намеса? Иранците определено се намесват. Министърът на външните работи в Сирия не го крие. Те казват, че Иран отпуска помощ. Сега каква е тази помощ? Определено има съветници по сигурността, военни съветници, но за момента не сме е, идентифицирали конкретни личности, които действат на място при нас. За момента наместа на Иран се ограничава до е, морална подкрепа, политическа подкрепа и е, консултантска помощ. По въпроса за диалога с режима. От е, известно време сирийците е, смятаха, както и хората от Запада, че може да се разчита на режима, че ще се раздели с класата на привилегированите, военните и ще започне е, демократични реформи. Но режима не направи това. Не показа и голямо желание, нито капацитет да е, се разграничи от е, военните и да посрещне очакванията на народа. До този момент не сме чули нито една реч от е, е, водача на режима. Никога не ни е било обещавана дем, демократичен преход. Никога не е казал, че е, в края на мандата си, който е до 2014 година, никога той не е казал, че след това ще сдаде властта, никога не е казал, че ще има президентски избори с конкуренти и така нататък. Тоест, а, нещата си продължават и така, освен това има и заповеди да се стреля срещу демонстрантите. А, може би вече не стрелят толкова с а, бойни патрони, но зависимо от това стрелят. А, и всъщност горе-долу се повтарят заплахите, които а, Кадафи отправя, че ще бъдат преследвани демократи кратите, къща по къща, човек по човек, за да се наложи пълна изолация. До момент 53 души са починали от мъчения в затворите, откакто започнаха събитията. Освен това 15 000 са затворени и 2 000 са измъчвани. Така че е, с, подобни хора нищо не може да се е, постигне, не може да има диалог. Не може, е, ако опозиционните сили приемат да има диалог в е, условията, които им се предлагат, той ще продължа да стрелям, ще продължа да потискам демонстрациите и така нататък. Никой, никой от е, опозицията няма да приеме такова нещо, без да се дискредитира напълно пред народа. Не може да се приема едно, един режим, е, който раздава постове в е, отплата на вярна служба реално на нас не се налага диктат и се твърди, че това е диалог. Управи, управляващите са тези, които решават какво ще се говори, какъв е дневния ред, какъв ще е целта на този диалог. Еми тогава защо, защо да водиме диалог? За да си разделиме баницата – след като само президента решава какво ще се е, говори. Затова е, е, опозицията всъщност е напълно отстранена от е, диалога, от възможността да се вземат решения. Това не е диалог, това е диктат. На, на нас не се налагат правила на играта затова ние отказваме диалога, защото ние всъщност отказваме един фалшив диалог, отказваме да влезем в капана, който ни предлага правителството. Не можем да се съгласим на диалог, докато напълно не бъдат преустановени репресиите. Това е момент, с който няма да, по който няма да преговаряме. Не можем да сме в диалог с а, пистолет опрян в слепочието. Така че опозицията е единна по тази тема. Те няма да влезат в диалог, защото режимът това, което предложи, не се е срещна с одобрението от нито един представител на опозицията. Никой не приема да участва в подобна диалог. И това бе един истинско, едно истинско фиаско, един пълен провал за опита да се създаде диалог от страна на правителството. Армията. питате дали е, сирийците си задават въпроса дали армията ще е, действа в един момент. Аз лично не смятам, че трябва да се разчита на е, действията на армията. Напротив, сирийците не искат това. Армията е институция, която гарантира реда и която ще гарантира реда и след Хасан. Асад. И армията няма да участва като цяло и не участва в е, репресиите. Това са отделни групировки, които са включени. Аз съм убеден, че в един момент Сирия ще има своята роля в региона сега е момента да кажем. Не смятам, че вече трябва да се водат преговори с Башат. Той не може да направи мирен преход. Ако има един национален съвет за прехода, в който да се включат и представители на армията, тези, които не са извършвали престъпления, представители на опозицията, това ще е една институция, която може да подготви Сирия за новия и демократичен живот. И пето, въпроса за е, обвързаностите на Сирия. Една от характеристиките на страната е и на региона е, че там регионалните сили са много по-влиятелни, отколкото другаде. Тоест Турция има много по-голямо отношение към бъдещето на Сирия, отколкото Штатите или, извинете, Европейския съюз. Европейския съюз трябва да работи с регионалните сили и смятам, че единственото решение е е това. Е, страхуваме се Сирия да не стане бойно поле за е, конкурентните поручкания на тези страни. Нашето бъдеще е, зависи от разбирателството, диалога между тези регионални сили. Е, министра на външните работи на Турция ще посети Иран ще мине през страните на залива и смятам, че Европа абсолютно трябва да подкрепи действията на тези страни, които са регионални сили Турция и Иран и тази материя да бъде разглеждана отделно от е, исканията на Европа в е, отношение на ядрената област. Това ще помогне на Сирия да излезе от задъненото положение, да постигне някакво разбирателство, да се постигне един диалог е, между Турция, Иран и арабите и страните от залива. Това е изключително важно. И мисля, че в този случай, в този контекст иранците няма да възприемат е, промяната на режима в е, Сирия като опозиция срещу Иран, защото ние не искаме да се противопоставяме нито на Иран, нито на никоя друга среда, страна. Ние искаме да сме в разбирателства с е, регионалните сили, да живеем в мир с тях и мисля, че вие можете да ни помогнете за това. Председателят, много ви благодаря. Неведнъж съм имал честа да се срещам с президента Асад. Мисля, че винаги съм мислял, че той има много по-малко власт, отколкото си мислим ние – неведнъж е обещавал да проведе реформа, за съжаление не изпълни това свое обещание, а сега така или иначе вече е много късно. Нека заявим пред вас, че със съжаление отбелязваме лицемерието, което прояви международната общност – трябва да заклеймим онези представители на международната общност, които проявиха такова лицемерие. Имам предвид Китай, Русия и Бразилия и техните действия по отношение на кризата в Либия и Сирия. Говорихте за бъдещето на светската държава Сирия – благодаря ви за тези думи. Това е бъдещето на Сирия, а именно диалог между културите и религиозна толерантност. Обявяваме се за това, надяваме се, че това ще бъде бъдещето ни. Трябва да обмислим конкретни мерки за спиране на кръвопролитието. Според нас една такава мярка не може да бъде замразяването на активите на сирийския режим. Не може да приложим стратегия подобна на приложената в Либия. Трябва да намерим други конкретни възможности за спиране на насилието. Надявам се, че ще продължим да поддържаме връзки с вас. Пожелавам както на вас, така и на сирийските граждани успех при прехода. Благодаря ви. Както виждате, проявяваме солидарност, особено ценим информацията, която ни предоставяте тъй като вие сте в центъра на събитията. Благодаря на всички колеги, които участваха в днешната среща. Желая ви успех!